уверя, че е, всичко, което се прави срещу Гърция, представлява обида срещу държавата. Е, не бих могъл да ви гледам в очите, ако мерките се осъществят така, както са заплановани. Нека да благодаря на госпожа комисаря за това, че присъства е, до този късен час. Искам да благодаря и на всички преводачи за това, че работиха след края на работното си време и е, утре, четвъртък, 2 февруари, ще продължи пленарното заседание от 9 часа сутринта до 2 часа след обед, а неговият дневен ред е на вебсайта на Европейския парламент. Приятен на вечер!